dear, dear have... Добър ден, колеги. Имаме доста натоварен дневен ред, така че нека да започнем работата на специалната комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами, избягването на данъци. След като изслушахме експерти, комисари, министри, по време на първите 8 месеца от мандата на комисията са докладчиците ще представят днес своите препоръки и констатации за това как да се подобрят мерките на Европейския съюз в областта на данъчното облагане. Дневният ред е раздаден и разполагате с превода на всички езици. Срока за внасене на изменения е 5 часа след обяд на 17 декември. Разглеждането на измененията ще бъде на 29 януари. Гласуването в комисията ще бъде на 27 февруари. А гласуването и дебатът в пленарната сесия, втората сесия през март. Всеки докладчик ще има 7 минути за встъпление. След това докладчиците в сянка ще имат възможност да се изкажат, а след тях ще дадем думата и на останалите колеги. Господин Идермайер има думата. Благодаря. Радвам се, че разполагам с по-малко минути, отколкото присъстващите депутати. Няма да използвам всички 7 минути. Е, нашата работа започна след избухването на скандал. Създадахме комисията. В крайна сметка по проблематиката започнаха да работят 4 подкомисии, економическата екон. Борбата срещу финансови престъпления, данъчни измами, избягването на данъци все още не е приключила. Това става ясно и от неодавнашни скандали. Докладът ни показва напредъка, постигнат след първите скандали, първата анкетна комисия по Люксликс. След това работата беше поета от такс 2 и Пана. Разгледаха се и вратичките, оставени в системата. И бих казал, че ние постигаме напредък в много области и трябва да се гордеем с постиженията. Имаме ново законодателство, засилихме прозрачността в много области и има повече воля за решаване на въпросите. В много области все още нямаме общ подход. Имам предвид рекламата в... Има предвид реформата в ДДС и обща консолидирана данъчна основа. В, в други случаи проблемите са свързани с лошо изпълнение, липса на сътрудничество. Бих казал, нежеланието на държавите членки да се откажат от част от своя суверенитет, дори и за да се борят с проблемите, е проблем. Тук има малко изгледи за промяна. В доклада сме засегнали широк кръг от въпроси. Трябва да кажа, че обхватът е ограничен. Подготвени са много изменения които ще бъдат внесени по-късно. Искаме да сме сигурни, че е, са обхванати всички най-важни въпроси. Председателят. Много ви моля, е, разговорите помежду ви пречат на докладчика. Дали да не започна от началото, казва докладчика. Нека да ви кажа къде според мен са централните въпроси в доклада. Може би те не са били в центъра на вниманието в бъдещето. Борба срещу пари, ДДС измами и проблеми като златните визи. Също така е, искам да кажа, че данъчните власти разполагат с множество инструменти и изобилни данни. Акцента трябва да бъде върху обмяната на тези данни. Нямаме нужда от повече данни, имаме нужда от ефективно използване на това, с което разполагаме. Също така в миналото се обръщаше внимание на двойното данъчно облагане. Но трябва да имаме предвид проблемът с двойното данъчно облагане. Това е свързано с разходи за спазване на задълженията. И задължението за плащане на данъците също трябва да, да получи подобаващо внимание защото а, данъч, коректните данъкоплаци трябва да а, получат а, признания, да насочим усилието си срещу лошите, така да се каже. По отношение на изпирането на пари, системата трябва да бъде солидна. Ако държавите членки искат да осигурят добро изпълнение. Нека да си помислим дали регламента за борба срещу парите на. дали директивата за борба срещу изпирането на пари да не се превърне в регламент. Искам да благодаря на, на ЕПЕ за конструктивното сътрудничество. Искаме да сме сигурни, че посланието на парламента ще бъде ясно и че работата ще продължи. Ценя работата и на вас, господин председател. Оценявам и работата на секретарията. Благодаря, господин Кофот, докладчик от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Драги колеги, аз искам да благодаря на колегата Нидермайер за конструктивното сътрудничество по работата на доклада. Откровените дискусии са много ценни. Очевидно, между нас няма съгласие по всичко, но успяхме да намерим компромиси по много въпроси. Джентълменско споразумение че ще се съгласим да не се съгласяваме. Благодаря на секретарията и на екипа на социалистите и демократите. Свършихме огромна работа в кратки срокове. Кое е положителното? Обеден съм, че положените сериозни усилия дадоха резултат. Разполагаме с проект за доклад, който има подробни констатации, категорични препоръки. Не ние посочваме страни, институции, корпорации, които не спазват задълженията си. Заедно с това, ние посочваме конкретни имена само когато разполагаме с конкретни документи. Наличието на конкретни документи е много важно. Споменаваме сериозни, най-сериозните случаи на изпиране на пари, установени по време на мандата на тази комисия. И пак и в този случай използваме данни, Предлагаме мерки за специални економически зони, е, фирми, почтенски коти, укрепване на координацията и сътрудничество между държавите членки и глобални мерки под ръководство на Европейския съюз, за да може държави, е, развиващи се страни да бъдат част от усилията за глобална данъчна справедливост. Призоваваме за премахване на системата за златни визи и съжаляваме, че много държави членки не са а, транспонирали на време директивата за борба срещу изпирането на пари. Призоваваме за механизъм за борба срещу изпирането на пари и тероризма а, на европейско ниво. Това са само а, кратък списък от резултатите на доклада. Сега трябва да признаем, че Европа е постигнала много през последните 5 години в борбата срещу данъчните измами и финансовите престъпления, както каза Юрек. Но заедно с това трябва да отчетем, че остава много работа. Властите в някои държави членки не са изпълнили задълженията си да, да осъществяват надзор, нито пък да предприемат действия конкретни европейски банки не изпълняват задължението да изпълнят задължението за комплексна проверка на клиентите. В Европа се оказахме неспособни да установяваме, да разкриваме и, нас, и извършваме наказателно преследване срещу много престъпления. Сега няколко практически въпроса. Е, докладът е, трябва да спазва определен лимит в е, дължината си. Това означава, че имаме 4 допълнителни страници, допълнителен текст, който ще представим като изменение от съдокладчиците. Там са обхванати всички тематични аспекти на доклада. Уважаеми колеги, както знаете, съв... работата ни съвсем не е приключила в тази комисия. Ще продължим да провеждаме изслушвания, срещи и мисии. Констациите ще намерят място в доклада. Като са съдокладчици ще продължим да работим по доклада до окончателното му приемане в пленарната зала. Разбира се, това ще бъде в допълнение към множеството изменения, внесени от вас, колеги, от политическите групи. И имаме и конкретни теми и случаи, които заслужават специално внимание. И така, позволете ми да дам няколко примера, на които много държа, като са докладчик. Първо, остава ни много работа по ефективната защита на лицата, подаващи сигнали в Европа. Изслушването с господин Букенстайн от датската банка и юриста показа колко е важно да се осигури надежна защита на подаващи сигнали в Европа. Тук трябва да погледнем много внимателно нормативната база на европейско и национално ниво. В момента водим преговори по директивата за лицата подаващи сигнали. Това ще бъде е, сериозно постижение в усилията ни да окажем защита на тези лица. Заедно с това отчитаме експертните съвети, които получихме и анализираме конкретното законодателство за защита на лицата, подаващи сигнали. Необходими са усилия във връзка с поразумението за неразкриване на информация. това може да се използва за затваряне, за запушване на устата на лицата, подаващи сигнали. В, също така постигнахме работа по Комекс в много, в много случаи на данъчни измами. Става дума за обикновена кражба на средствата на данакоплаците. Средства, с, с които е трябвало да се финансират училища, болници, старчески домове и така нататък. Корумпиран, малък корумпиран кръг банкери – са използвали те средства за да финансират луксозния си начин на, на живот. Това е резултат от липса на сътрудничество, комуникация и контрол от страна на властта на държавите членки. И извършителите на тези престъпления са свършили всичко онова, което а, държавите членки не са свършили те си сътрудничат системно, за да постигнат своите цели. Ние като отговорната комисия трябва да стигнем до дъното на този сигнал и да излезем с ясни решения, така че подобни кражби да не се повтарят. Колеги, разчитам дискусията ни по проекта да продължи, да имаме добър доклад след като работих по пет комисии и имах честа да бъда съдокладчик в три от тях, ако ми позволите окончат един последен коментар. Работата в тази комисия се характеризира с висока степен на сътрудничество и конструктизъм и конструктивизъм, което благоприятства постигането на добрите резултати. Благодаря ви и разчитам конструктивния подход да продължи до края на този мандат. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Четири минути за Клинц от Алде. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря най-сърдечно на двамата докладчика. Наистина един много балансиран доклад са изготвили. Е, комисията много добросъвестно си свърши работата, проведе много проучвания и така нататък. Нещо, което все още не ме задоволява достатъчно е, е, са конкретните предложения. В крайна сметка, в, край, в крайна сметка, в крайна сметка е, трябва да излезем с много конкретни е, предложения, какво да се промени. Тук говорим за страшно, тук става дума за страшно много пари. И ако успеем да ограничим е, голяма част от тези е, финансови измами, тогава е, може би ще се справим е, с е, средносрочната финансова рамка, следващата. Ясно е, че е, неплащането за обикаляне е, на данъци и така нататък не, е неприемливо е, и трябва да сме едини в това отношение. Но трябва да решим какъв да е пътя. Например, при неплащане на данъци би трябвало е, ако имаме цифров а, а, е, а, е, система за облакане, тогава а, много по-лесно може да се обхване, да, да бъде хваната измамата. И а, а, после зависи от това как се използват съответните кодове в случай е, е, е, значи числата, които представят цифровизираните предприятия и нормалните се разминават и тук трябва да, да има уеднаквяване. В във всички случаи, когато а, има някакъв доход а, и той подлежи на данъчно облагане, това трябва да а, се случи. Една от областите на, на изме, измами е ДДС. От 14 години говорим за това и все още нищо не сме направили. Тук би трябвало а, държавите членки да работят много по сърдно да вземат много по-сериозно този проблем. Няма полза, ако е, някой прави някакви анализи или е, разследвания, но те остават в дадена държава националните надзорни органи е, е, отговарят не за облагането, а за надзора. Е, това не попада в техните компетенции. Трябва ни е, задължително е, е, да се. Трябва да бъде ясно на банките, че техни сделки, които не отговарят на съответните изисквания, са незаконни и там вече ще се намесва прокуратурата трябва ни е, е, един е, абсолютно плътен обмен на информация между държавите членки и надзорните органи и също така с ФБР и с САЩ обмен на данни, защото много от нещата, които стават тук в Америка вече не са е, възможни. Въпроса с а, е, символи, сигнализиращите за наредности а, е, постигнато е нещо, но трябва да се работи още. А, наистина а, би трябвало да а, гарантираме защита на а, разследващи журналисти, които биват обвинени от а, богати милиардери. А, времето ми приключи, трябва да свършвам. Thank you. Miguel Urban Crespo for GUE, four minutes. Gracias, <clears throat> Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се вместя в отделеното ми време. Структурата на реформата според мен, според нас е добра. Това а, може да се окаже добра, добър метод на работа. Това, което ни смущава обаче, е, че докладчик е, е склонен да, да, да преговаря по същество с други членове на групите. Понякога е, тази динамика на голямата коалиция се наблюдава в парламента. Е, не мисля, че е, това са неща, които подлежат на договаряне и не трябва. Е, докладчите в Сянка по-скоро трябва да работят по този проект, а не да изключват някого или пък да сключват големи коалиции. Това не ми се ще да продължи като тенденция в, тези, в преговорите до окончателния доклад. Не разполагаме с много време и един много важен елемент, който е отрешаващо значение. А, то е фактите, действителността е много сериозна и ние някак си изоставаме от тези скандали. Не успяваме да покажем какво точно се случва. Ние не успяваме да се справим с тези структурни проблеми и проблеми като неплащане, банковата тайна, оборота на капитал. Е, това са неща, е, които е, трябва да се по които трябва да се работи, но се получава често пробойни и оттам изтичат огромни суми. Така че трябва да работим по структурните проблеми. Друго, което ме смущава, проблемите, които са поставени в предишни доклади, е, пана е, и така нататък, всъщност са от, от тези доклади са одобрени е, от Европейския парламент, но след това не са обобщени в този доклад и това ни връща малко назад от, по отношение на постигнато вече от парламента. Например, говорим за посредници, вместо да променим термина, понятието, трябва да имаме наистина конкретен раздел в този доклад за улесняващите сделки или така наречените посредници. После изпирането на пари за много от тях е ясно, че, те, че има субекти, които участват и посредничат и улесняват избягване на данъци или изпиране на пари, но те не попадат в е, фокуса на вниманието ни в този доклад. Има, е, просто в доклада има е, цели раздели, в които се наблюдава връщане назад по отношение на постигнато преди от нас. Е, да не говорим за Люксембург, Кипър и е, други е, места, свързани с избягване на данъци и Пана Репортс също в това отношение бяха по-конкретни. Те имаха по-ясни текстове, свързани с финансовото разследване. Тоест е, много важни неща, които не са влезли в този, важен, е, в този доклад. Е, комисията Инте също изготви доклад през 16-та по същата тема и той можеше също да се ползва. Има и други аспекти, които са засегнати, които, по които може да покажем критично отношение. Пример списъка на данъчни обежища, ние признаваме само 6 страни. Те са повече. И в заключение, нашето така усещане, че по БЕПС, например, показано е, че основните принципи са недостатъчно отразени в това отношение също трябва да се работи. Преговора по данъчни е, договорености, многонационалните е, дружества е, и още нещо. Ясно е, че това трябва да стане, да се върши в Обединените нации, не тук, но председателя прекъсва. Трябва да е, сме дисциплинирани, защото комисаря ще дойде след половин час. Сега Свен Гигол има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на съдокладчиците за този е, текст. Е, признавам си, че не виждам особено така тенденция към създаване на коалиции е, и очаквам да продължа да работя добре по въпроса извън политическите съображения. В доклада има много добри текстове и мисля, че е важно да сравним постигнатото в предишни комисии и да не забравяме някои важни е, така е, задачи, които сме си поставили в миналото, макар че не са изпълнени, и да маркираме и тези, които са изпълнени. По-конкретно, искаме да има по-ясен текст за това, че някои предложения на комисията все още са блокирани, са заседнали в съвета. Това се отнася до докладването за всяка отделна страна и по-конкретно общата консолидирана корпоративна данъчна база данъчна основа. Това е, е, там се коренят много проблеми и парламентът е, трябва да изиграе своята роля, да окаже натиск върху държавите членки, да е, предвиждат съответните законодателни промени. Трябва много така открито да говорим и за липсата на сътрудничество в съвета, е, е, това, че те не споделят с нас документи и българското председателство, които многократно отказваха да присъстват на заседание на комисията, което е нарушаване на принципа на искреното сътрудничество. И не трябва да се притесняваме да го кажем открито. Когато става дума за данъчното, корпоративното облагане, Важно е да се каже, че все още има е, е, празноти в трите директиви, отнасящи се до данъчните е, норми. И в е, корпоративния е, данък в някои е, случаи ние продължаваме да се връщаме назад, е, е, е продължаваме да не, не правим нищо, което е за. Е, е, също така е, е, в е, снижаване на, на критериите се забелязва и в други области. Много държави членки продават паспорти, които дават възможност да получиш право на местопребиваване и благоприятни условия, дори данъчни облаги, страни като Италия го правят. Това е не е приемливо и Европа трябва да предприеме действие срещу това. Виждаме и важни е, пропуски в директивата за административното сътрудничество, е, за която гласувахме. Например, е, приход, който идва от твърди активи, като например имущество, не е включени тук. И както в директивата по изпиране на пари, виждаме, че има области, е, където хората смятат, че е, се оказва натиск върху в тяхто ежедневие на ниво на, на пенсии и че не може да стане автоматичен обмен е, и прехвърляне на е, тези е, приходи. Друг важен въпрос е крипто... са криптовалутите. Многократно сме го обсъждали. Трябва да говорим по-открито и за отрицателното въздействие върху развиващите се страни, където можем да постигнем повече. И накрая да засилим езика по по е, законодателството, за което говори Волф Клинц, е, трябва да имаме европейска финансова полиция или е, европейско вариант, вариант на ФБР, институции, които да могат да помагат на гражданите в борбата срещу финансовите измами. Не, трябва ни наистина европейска институция, ако ще водим тази борба на европейско равнище и ще преследваме престъпниците. Да, благодаря. Не виждам други докладчици в сянка и затова сега ще започнем с втория кръг от изказвания. Том Фанден Кенуаре от НП. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Благодаря на докладчиците. Това е един много важен доклад, който е обхванал най-важните аспекти Особено важно за нас са фактите, данните, върху които се основават констатациите в доклада. И точно това са направили добре двамата докладчици. Това в крайна сметка допринася и за достоверността и правдоподобността на нашата комисия. Е, парламентът не би могъл да се подпише под един такъв доклад, ако е, той не е с високо качество. Ще се спра на няколко е, момента. От една страна ДДС, модернизацията на цялата система за събиране на ДДС, това е нещо изключително важно. Що се отнася до Белгия, 3,1 милиарда са закубите. При положение, че ние имаме един дефицит в бюджета от 2,6 милиарда за същата година, мисля, че при едно надлежно събиране на ДДС бихме могли да преодолеем този дефицит безпроблемно. Много важно е да се предприемат действия на европейско равнище и е, в това отношение ние се нуждаем от е, общоевропейски е, правни актове, за да можем да предприемем съответните действия. Много важно е естествено да продължим с активното взаимодействие помежду ни, за да избегнем именно една повишена активност на престъпни групи и финансови престъпления. Много важно е естествено да се спреми на въпроса, свързан с цифровизацията, с криптовалутите. Предложението на комисията е амбициозно, но ние бихме могли да подобрим нещата, като подобрим условията за иновации и същевременно ограничим възможностите за данъчни престъпления и финансови престъпления като цяло с криптовалутите. Надявам се да продължим с активното обсъждане на този текст и доброто сътрудничество. Благодаря. Ели Шлайн за социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата докладчици, на господин Кафот и на господин Нидермайер за извършената от тях работа. Резолюцията като цяло представлява напредък в нашата работа. Тя предлага една добра основа на базата на експертизата, която бе извършена в нашата комисия. Необходимо е решение във връзка с перспективата за развитие в данъчната сфера – трябва да включим и потенциалните странични ефекти на ДДС върху страните, включително и трети страни. Важно е, естествено, не само да наберем необходимите ресурси за европейския бюджет, но и да спрем най-вече агресивното данъчно планиране, най-вече от страна на трети страни. Естествено, всичко това ще се отрази и на обществения сектор, на администрацията, на услугите, които се предлагат за данакоплатците и гражданите. През 2015 година ние подготвихме един доклад, който залагаше на междуправителствения подход. И ние се нуждаем, освен това, от е, действия на Европейската комисия, както и на държавите членки за а, разширяването на а, а, анализа и обхващането също и на данъчната политика във всички държави членки. В рамките на един такъв а, всеобхватен анализ ще можем да видим какъв е ефекта от предлаганите мерки разликите между страни с развита економика и слабо развита економика трябва да се обхванат, за да можем да провеждаме една ефективна данъчна политика. Ролята на европейските институции при преговорите по данъчни въпроси трябва да продължат. Насърчаваме ги, за да може Европейския съюз да говори в един глас, един общ език и в преговорите с трети страни. Благодаря. Благодаря. Господин Клинц от Алде? Не може би е, ще ми позволите да направя е, няколко бележки, не толкова по същество, колкото по отношение на е, процедурата, която следва. Това не е рутинен доклад на комисия. Нашата комисия всъщност е създадена именно за да изготви този доклад Нещата са свързани е, естествено и с е, немалко разходи. Четири комисии също а, е, са пряко свързани с а, нашия ресор а, по време на този мандат. Още в началото на нашия мандат бе казано, че трябва да се спрем най-вече на препоръките, изготвени от предишните комисии, такс, такс 2, такс 3 сега, панамските документи и да видим как се изпълняват тези препоръки за да можем на базата на този анализ на изпълнението да подготвим и нови препоръки. Ето това са моите бележки. Е, а сега давам думата на Свен Гигулт е, от името на Зелените. Е, Между време вече толкова много съм говорил в тази комисия и съм заупотребявал с търпението на слушателите, така че се отказвам. Добре, тогава изчерпахме списъка на желаящите да се изкажат. Е, започваме с е, процедура на спонтанни изказвания по танка. Благодаря, господин председател. Благодаря на съдокладчиците за много интересния и конструктивен текст на доклада. Ще използвам краткото време, с което разполагам и ще посоча най-важното – е, липсата на данни, е, невъзможността да анализираме е, условията във всички държави членки в Европейския съюз са основния проблем. Така че ние трябва да преодолеем именно тази непрозрачност. В това отношение разчитаме най-вече на съдействие от страна на данъчните администрации. Това беше първото, което исках да подчертая. Е, всички данъчни въпроси се обсъждат много активно тази е, седмица и в други комисии. И още нещо. Взаимодействието между държавите членки е, все още не е на необходимото ниво. Е, имаме е, и държави членки, в които има висок процент на събираемост и други, в които е, процента на събираемост е доста по-нисък, така че трябва да можем да проследяваме в крайна сметка паричните потоци от Германия към Швеция и обратно и, и към други страни трябва да си е, да събудим тази съзнателност сред държавите членки, че всичко това, което се случва в една държава член, в крайна сметка се отразява и на другите. Когато става дума за е, действия срещу прането на пари, ние сме а, абсолютно зависими от а, общите действия и е необходимо нещо като централизация. Да, а, говорим за едно общо европейско бюро от типа на FBI, което би трябвало да действа и да има правомощие на европейско равнище. Аз бих подкрепил много една такава идея. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Започвам също с благодарност към съдокладчиците и всички докладчици в Сянка, които са работили активно по този доклад. Чудесна работа. Нашата комисия се занимава именно с данъчните въпроси и проблемите на данъчното избягване и укриването на данъци. Има същевременно лица, които се нуждаят от специална защита. Журналисти, подаващи сигнали, това показа и последният скандал във връзка с Комекс. Визовият проблем. Това е нещо, което води до повишаване на риска и засяга всички държави членки, дори и тези, които не е, прилагат е, част от разпоредбите. Не можем да допуснем е, с пари да се става гражданин на Европейския съюз. Е, е, в това отношение е необходимо да оточним съвсем ясно е, какви са условията. Мисля, че е, подобни е, така, схеми ще изчезнат много скоро и е, трябва да се спазват препоръките на комисията във връзка с така наречената златна виза и ограниченията в това отношение. Трябва, когато има подобни разкрития в бъдеще, да Разчитаме повече и на разследващата журналистика, но най-вече на активността на служителите. Благодаря. Нека да добавя все пак няколко думи. говорим за данъчни измами тук. Една голяма част е, от населението е наясно с е, тези данъчни измами, тъй като именно благодарение на медиите е, информацията стига до гражданите. И тъй като Европейския съюз е, е, държи много на върховенството на закона, е, а също времено виждаме, че се увеличават престъпленията от подобен характер, населението започва да се съмнява дали демокрацията именно е правилната система, която може да осигури върховенство на закона не бива да с лека ръка да отхвърляме и така тези размисли, тъй като на практика и на накупаците, но и престъпниците използват някакви вратички в демократичната система и също времено това пък разклаща доверието на хората, които спазват законите. Точното, стрикното изпълнение на препоръките е, би трябвало да бъде подложено на е, наблюдение, на контрол и да се опитаме е, да противодействаме на престъпните групи които, и индивиди, които извършват данъчни измами, за да събудим повече доверие в Европейския съюз. Благодаря. Не виждам други изказвания или желаещи за изказване. Така че ще се присъединя към тези, които благодариха на нашите двама съдокладчици за тяхната работа и сега ще им дам думата за заключителни бележки. Благодаря ви за хубавите думи. Само няколко коментара. Ние ще се опитаме да включим резултатите от изслушванията. Искаме да включим това, което беше казано на изслушването по досиетата Комекс. Благодаря за конкретните препоръки. С голяма радост ще ги приема като изменения ако не винаги сме конкретни, това не е поради липса на желание. А, само искам да кажа, че създаването на нови институции не винаги решава проблемите. Приветствам препоръките ви. Да, ние държим на предишните препоръки на парламента и разбирам, че някои предложения, като обща консолидирана данъчна основа за корпоративно облагане е от особено значение. Накрая искам да благодаря на Пол за това, че спомена проблема с липсващите данни. Нашият подход е да използваме в максимална степен данните. Колкото по-добри са данните, толкова в толкова по-голяма степен можем да формулираме добри заключения. Ще работим по компромисите. В тях могат да бъдат включени добри идеи. Надявам се, че ще намерим компромиси с представители на други групи. Благодаря. От групата на сирийските демократите благодаря господин председател. Благодаря на колегите за конструктивните коментари. Сега на господин Клинц прав сте, когато казахте, че стрикното спазване на законите в Европа трябва да бъде абсолютен приоритет за нас. И по отношение на данъчното законодателство има разлика между съществуващото законодателство и неговото изпълнение и спазване, това трябва да се преодолее. По дължината на доклада нямаме неограничено място. Дължината не е неограничено. Бихме искали да включим още много материал, но в случая трябваше да подберем най- най-важното. Всички призиви за действия, които до сега сме отправили, се запазват. Ако трябваше да повторим всичко, нямаше да има място за новите констатации. Така че ограниченията в дължината са реални. Ние надграждаме върху свършната до сега работа, както каза председателят. Съгласен съм и с господин Гигъл за общо консолидиран данъчно слава за корпоративния данък и докладите по страни. В тази област трябва да постигнем конкретни резултати до края на мандата. По отношение на сътрудничеството, не смятаме, че съветът действително сътрудничи, както предвижда договорите, тъй като не ни дават документите си. Много е трудно за една специална комисия да си свърши добре работата, ако няма достъп до документите на съвета. Няма да навлизам във всички детайли. Отбелязахме всички коментари. ДДС е много голяма, много голяма тема с особено в светлината на Paradise Papers. Свидетели сме на множество схеми за ДДС измами. Мащабите на проблемът са огромни. За развиващите се страни всичко това, което вършим, би трябвало да е в съответствие с политиката за развитие. Данъчната ни политика в Европейския съюз трябва да е приведена в съответствие с целите за развитие, така че и в този случай последователността в политиката е задължителна. И е, всичко това, което предлагаме, би трябвало да съответства на този общ принцип. По изпълнението, ние сме приели много добро законодателство. Призоваваме под комисия по време на следващия мандат за данъчното законодателство, тъкмо защото онова, което сме препоръчали по време на този мандат, ще има нужда да се прилага и затова има нужда от съответната структура. И накрая, за да кажа на Пол, съгласен съм, че липсата на данни и понякога приблизителните изчисления, на които разчитаме, не ни улесняват в работата. И трябва да засилим своя капацитет като съюз. А когато това стане, ще разполагаме с повече капацитет да работим по въпросите на данъчното облагане и данъчните измами. Благодаря ви много. Ние не сме голяма коалиция. Ние искаме да работим с всички, за да приемем добър доклад възоснова на констатациите, до които сме стигнали. Благодаря ви. Благодаря, Епе. Използвам тази възможност и да приветствам стъжанти от Датската журналистическа асоциация. Благодаря и на двамата са докладчици и на докладчиците в Сянка за свършената работа. Благодаря на всички, които се изказаха днес за много добрия плодотворен дебат. Приключихме малко по-рано. Ще направим кратка почивка и след това, точно в 4 часа, ще започнем разговора с комисаря Московиси.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

Уважаеми колеги, възобновяваме работата на комисията ТАКС-3. Приветствам с добре дошъл комисария Московиси. Той е тук днес, за да говори за изпълнението на препоръките, формулирани от предишните комисии по данъчно облагане. Също така, с оглед на срещата на Екофин от декември, тя би трябвало е, навременно е обсъждането с комисаря Московица на следващите стъпки в областта на данъчното облагане на цифровата економика, сивата зона на данъчните обежища, досиетата Комекс и бъдещите съобщения по квалифицираното мнозинство в областта на данъчното облагане. Добре дошъл, господин комисар. Ще ви помоля за встъпителни думи за не повече от 15 минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател, госпожи и господа заместник председатели, госпожи и господа депутати. Благодаря за тази покана, която, както винаги, приех с голямо удоволствие. От 8 месеца преди 8 месеца беше създадена вашата комисия, 4 месеца преди края на своята мисия и мисля, че сега е удачен момент да оценим постигнатия напредък в обща ни битка срещу измамите и укриването на данъци. Държа да подчертая много важната мисия, изпълнена от специалните комисии по фискалните практики в Европа, създаването на комисията ТАКС, след това ТАКС 2 и комисията ПАНА след поредицата от данъчни скандали, като Люксликс, панамските досиета, футболните, футбол ликс, Paradise Papers и наскоро Кумекс, показват, че Европейския парламент се е захванал решително с тази тема и се налага като незаобиколим субект в борбата срещу измамите и откриването на данъци. Двете институции се превърнаха в естествени съюзници в тази битка. Ние работихме много ефективно заедно и ви благодаря за подкрепата ние трябва да отговорим на очакванията на европейските граждани. 75% смятат, че Европейския съюз трябва да полага повече усилия в борбата срещу данъчните измами и за тях това е приоритет. Трябва да се предприема действия. И днес трябва да положим допълнителни усилия до изборите, за да може бъдещия парламент и бъдещата комисия да продължат работата, насочена към постигането на повече е, данъчна справедливост в Европа. Три месеца след създаването на първата специална комисия и 6 месеца е, преди европейските избори дойде времето за равносметка на нашата дейност. Можем да, се, е, да сме горди с постигнатия напредък по време на мандата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 повече в рамките на 4 години, отколкото през последните 20 години. Ние доказахме, че е възможно да се постигне напредък, независимо от спъващият фактор на консенсуса, който често блокира нашата дейност. От 2014 година успяхме да приемем 13 предложения с консенсус. Това говори за промяна в нагласите в държавите членки под натиска на общественото мнение Европейския парламент се оказва, че времето на големите данъчни скандали, са туквото и бездействието не могат да продължават. През тези 4 години аз се ръководих от четири принципа в своята дейност прозрачността и фискалната справедливост. По отношение на фискалната справедливост, най-емблематичното предложение, без съмнение, онова, което е насочено към прозрачност на дейностите на фискалните посредници, банки, адвокатски кантори и консултанти, които продават на своите клиенти схеми за фискална оптимизация. Според мен е много важно да вървим по този път, за да наложим правилата на играта на всички, които организират тези схеми които понякога са на ръба на законността. Тази директива ще задължи фискалните, данъчните посредници от 2020 година да представят схемите за фискално планиране на националните администрации. Целта е да се по-скоро да се наблюдава, за да може да се. Е, целта е повече да се наблюдава, а, а не да се наказва. Необходимо е да се осигури на фискалните власти средствата за промяна в законодателството, ако преценят, че някои схеми а, са в твърде голям ощърп на облагаемата а, данъчна основа. Освен това е би било полезно да се определят правила, ясни правила за данъчните консултанти, за да се избегнат сивите зони. Ние разширихме принципите на прозрачността върху посредниците, но не само върху тях. Също така също въжи и за обмен на информация в Европа. Последните разкрития по Кумекс говорят за съществуващите недостатъци през последните години в обмена на информация между данъчните власти. Обменът беше доброволен. Това трябваше да се промени. Ето защо от 2014 година трябваше да предприема мерки, за да се пременят нещата. От много често вече е задължително да се премине към автоматичен обмен на данни. В повечето случаи днес всяка държава членка трябва да представи на останалите държави задължителна информация за отчетите, фискалните споразумения между държавите и предприятията и платените данъци от многонационалните предприятия всяка страна. Сътрудничество между държавите членки преминава през обмен на информация, но също така и през данъчен фейерплей между държавите членки. Ние знаем, Знаем, че някои държави членки на Съюза защитават една фискална рамка, в която конкуренцията е инструмент в услуга на конкурентоспособността. Ние знаем също така, че изгодните данъчни системи се използват от данакоплаци или предприятия, които използват стратегии за агресивно данъчно планиране, за да избегнат изплащането на справедливи данъци. Фискалната, данъчната конкуренция е законна фискалната конкуренция е нелоялна, тя е, е в е, ущърп на европейските партньори. Европейската комисия е, се изправи лице в лице с този проблем. През март месец за първи път седем държави членки бяха посочени като имащи фискални системи, които често се използват в рамките на агресивно данъчно планиране. Искам да бъда много ясен. Последния въпрос. Целта не е да сочим никого с пръст, нито да стигматизираме. Единствената ми цел е да създаде една обща фискална рамка, която да осигури конкурентоспособност на Европа на световно ниво и ще помогне на предприятията ни и на гражданите. Е, разговарях неколкократно с съответните министри които вече представиха конкретни мерки. Това е стъпка в правилната посока, но остава още много работа. Диалога продължава. Също така водим битка за фискална прозрачност отвъд европейските граждани. Знаем, че фискалните обежища са, имат много важна роля в измамите и фискалната оптимизация. Европейският съюз предприе пое своята отговорност през декември. 28-те министри на финансите приеха за пръв път черен списък на фискалните убежища в света няколко месеца по-късно. Гласът им беше чут. Почти всички от тези страни поеха ясни ангажименти, за да бъдат извадени от списъка. наскоро Намибия в резултат на своите усилия излезе от черния списък и в момента само 5 от 17 страни остават на списъка. Тази новина не е лоша. Данъчната справедливост е, е вторият стълб от моята дейност в областта на данъчното облагане. Бих искал да поставя акцент върху една емблематична инициатива на Европейската комисия и това е данъчното облагане на цифровата економика. Защо е важно това? Защото в рамките на няколко години цифровата економика преобрази нашите економики и нашите правила за данъчното облагане на предприятията не са се променили през последните 80 години. Как да се обложат дейностите на цифровите предприятия, които са по своята същност нематериални, след като, а от друга страна, данъчното облагане все още почива на принципа на физическо присъствие. Последицата от остарелите ни фискални правила е, са ясни. Печалбите на цифровите предприятия почти не се облагат, понякога въобще не се облагат. Това е неприемливо. Това застрашава дългосрочната жизнеспособност на публичните финанси. Е, това влушава условията за конкуренция за предприятията в е, единния пазар и тя обесилва основните принципи на фискалната справедливост. Следователно, представих две предложения от името на Европейската комисия за гарантиране на справедливо данъчно облагане на цифровата економика. Първото предложение е свързано с модернизация на правилата за данъка върху предприятията, като се въвежда понятието цифрово присъствие. Второто предложение е създаването на временен данък върху, общ, върху оборота създаден от определени цифрови предприятия в Съюза. Няма да ви очудя, ако кажа, че няма споразумение между държавите членки по тази тема. Продължавам да работя, за да успеят държавите членки да преодолеят своите трудности основата за подкрепа е, се разшири и ние ще продължим да работим, за да преодолеят държавите членки своето нежелание до края на годината. На 4 декември ще се проведе среща на Екофин. Е, при всички случаи ще продължим да работим в тази посока. Предполагам, че всички сте наясно с това, че тук ние стигаме до границите наложени от консенсуса. Тази граница може да се преодолее, когато става дума за това да се даде отговор на фискалните скандали, но, може, но тази граница може да ни парализира, когато говорим за структурни реформи ние постигнахме сериозен напредък по общата консолидирана данъчна основа на за корпоративния данък. Ето защо аз предлагам да се премине към гласуване с квалифицирано мнозинство в областта на данъчното облагане в началото на следващата година, както обяви председателя Юнкер. Ако това бъде прието от държавите членки, това ще бъде сериозно постижение за Съюза, тъй като ще ни даде възможност да продължим работата си по приоритетните области, не е нормално гласът на един да има предимство над гласовете на останалите и да им вървят напред. Аз ще имам подкреп, политическата подкрепа на Европейския парламент. Преминаването към квалифицирано мнозинство ще ни позволи да направим необходимите предложения за вътрешния пазар и да разширим полето за действие на фискалната политика в Европа, като оказване, опазване на околната среда, чрез облагане на замърсяващите дейности, насърчаването на енергийна политика в Европа, както и координация между държавите членки вашата комисия играе важна роля, защото натискът от партньорите се допълва от дейностите на комисията. Освен това е технически трудно за службите на комисията да потвърдят сами, да утвърдят сами фискалните мерки, за 28, скоро 27 държави членки. Независимо от това, ако групата Кодекс за поведение е много полезна, начинът и на действие ни дава възможност да бъде толкова ефективна, колкото е необходимо. Ето защо комисията работи по доклад, който има за цел да повиши своята ефективност. След реформите съм убеден, че тази група ще може да бъде съюзник на Европейската комисия в битката и за прозрачност и фискална справедливост. Сега е необходимо Европа да поеме световно лидерство и да утвърждава един модел за добро фискално управление. В този мандат европейското мнение започна да се чува. Европейския съюз беше първият, който прие мерки за изпълнение на БЕПС, като ги формулира в директива за борба срещу избягването на данъци. Ние участваме активно в работата на Г20 за данъчно облагане на цифровите предприятия. Както ви обясних, Съюзът започна процес на диалог с трети страни за разпространение на добрите практики в фискалното управление Необходимо е да предприемем обаче допълнителни мерки, за да може Европа да бъде пример за, справедлива и, за справедливо и модерно данъчно облагане в света. Госпожи и господа депутати, Остава още много работа, да използваме времето, което ни остава, за да водим заедно тази битка. Остават 6 месеца до решаващите европейски избори. Ние трябва да докажем на гражданите, че Европа има добавена стойност по досиетата, които са важни за тях. Нашите, тези, които ще дойдат след нас, ще продължат, надявам се, със същата решителност онова, което ние предприемем. Сме предприели. Комисията и Европейския парламент трябва да продължат да се сътрудничат, да обменят информация и да работят заедно по проектите, следващата комисия ще трябва да може да разчита на парламента, както беше по време на моята мандат, за което съм ви а, благодарен. При всички случаи, заедно ние ще можем да направим промени в данъчното облагане в Европа и в света и да подобрим ефективността. И аз до края на своето присъствие тук се ангажирам да работя в тази област. Благодаря много, господин комисар, за представенето на проблемите, които ни занимават. Сега ще започнем дискусията. Ще имам по 5 минути за въпроси и отговори. Един въпрос не трябва да е, отнеме повече от една минута. Е, докладчиците първо е, Лидек Нидермайер от НП. Благодаря, господин комисар, е, за това, че сте тук и така сте се отдали на тези задача. Три простички въпроса. През ноември 17-та вие издадахте документа за агресивното данъчно планиране и препоръки след това по държава по държава. Е, питам се какви са последвалите действия и виждате ли признаци, така някакви белези на подобрение в резултат на това. И е, Имаше мнение, че някои от е, тези разпоредби по данъчната реформа е, претоирачат на, на... Споменахте реформата в САЩ. Е, има мнение, че някои от техните правила претоирачат на нормите на СТО. И накрая много колеги споменават колко важни са мерки, свързани с обща корпоративна данъчна база и ДДС. вашите намерения са да поискате от член, държавите членки да, да приемат е, е, гласуването с мнозинство. Ако това не стане, какво е, ще, каква ще е следващата стъпка? Засилено сътрудничество или ако хората си променят не? Благодаря за въпроса ви, господин депутат. Както знаете, на законодателната основа, много работихме в законодателно отношение тази година. Използвахме всички средства, с които разполагахме в европейския семестър. Е, и така имах спорове с е, неправителствени организации е, по този въпрос. Те, които твърдят, че не е нормално да има европейска данъчна политика, обща и така нататък, във връзка с БЕПС, наистина е, това си остава много важен е, така, въпрос, важно предизвикателство. Продължава диалога в това отношение. Е, съответните служби, национални служби е, участват. Е, е, е защото наистина агресивното данъчно планиране си остава в центъра на е, внимание на европейския семестър. Това е начин да се ангажираме, да работим с държавите членки, е, например. Е, ще ви дам един е, пример. Е, Нидерландия беше една от страната, която имаше е, препоръки във връзка с агресивно данъчно владение. Вчера имах среща с холандски е, представители, които ми представиха съответните промени в държавата. Вече са направили такива промени и те са значителни, забележителни. Те са мерки, които ще попречат на фирмите да злоупотребяват с това положение. И съм сигурен, че е, това е, едва ли ще се случи без е, е така партньорски натиски, общи действия. Това е просто един пример. Е, значи данъчната реформи е, е, в САЩ е, ние работим по въпроса. Има неща, които ни е, смущават като например данъчното третиране на интелектуална собственост, е, смятаме, че преди да се е, е, санкционират трансгранични транзакции, трябва да потърсим дали, дали има съответствие с нормите, правилата на Световната търговска организация. Имахме срещи с а, а, е, американския министр на финансите. А, е, продължаваме да работим по въпроса. Диалога продължава. По общата корпоративна, консолидирана корпоративна данъчна основа и други свързани с това въпроси. Надявам се, зная, че няма да приключим работа по този въпрос. наистина в, Съдата комисия са разочаровани, че няма да приключи работата. Когато поех, е, поех е, този пост, имаше предложение да се откажем и да поемем нов е, път в технически аспект е, нещата са е, така върват положителна посока. Аз е, се надявам да оставя добро наследство, да предам добро наследство след няколко месеца на своя приемник в областта на общата консолидирана данъчна основа, корпоративна данъчна основа, цифровия данък и така нататък. Е, оказа се, че е, е, по-бавно работим по предложения, които вече са направени, а трябва е, да ускорим темповете си работа по тях в максимална степен. Благодаря, господин Кофот. Благодаря, господин комисар, е, че сте с нас днес. Аз е, наистина оценявам доброто сътрудничество с вас и вашите твърди действия за борба с данъчна мама в е, Европа. Много важно е това в тези дни. Много е постигнато във вашия мандат, но още много остава да се свърши преди края му. Един от въпросите, който искам да поставя, е непрекъснатото снижаване на данъчните ставки, за да се привличат инвестиции, така наречения race to the bottom. От 35 до 22% е свален този данък в някои страни и тенденцията продължава. Какво решение ще намерите, за да се намери минималното ефективно облагане на корпорациите, за да се е, съхрани така е, интереса на Европейски съюз това отношение. Първият ми въпрос. Споменахте Кумекс досиетата и необходимостта да има действително сътрудничество между органите в ЕС. Уверен ли сте сега, смятате ли, е, с новата директива за административното сътрудничество, която е, бе прията преди две години, че има достатъчна е, структура е, и че не е необходимо да, не, да, да, се, централи, не е необходимо да се централизира действията по е, разкриване на, на, на, на финансови измами и борбата с тях? Чухме, че в някои държави членки е, има подобни а, е, схеми, а, е, но трябва да работим наистина по-упорито, за да прекратим това. По първия въпрос, който поставихте, предложението за е, обща корпоративна данъчна основа е, е добра, е, добра мярка. Целта на, на CCTB не е да, е, да е, определя далечна. е всъщност да внесе повече прозрачност. Отвъд е, общата корпоративна данъчна база, вече е, става дума за много е, норми, правила за борба с, зло, финансови, с злоупотреби, със средства, но става дума за минималното ефективно облагане, подлежи на допълнителни дискусии държавите членки. Това е е, каква е философията? Всички фирми трябва да плащат едно базисно, минимално е, наставка. Е, и този въпрос става все по-актуален, заедно с въпроса за данъчно стимулиране. Още през 11-та година е, комисията предложи да въведе клауза за ефективно данъчно облагане, но държавите членки все още не са съгласни с това. В заключенията от 4 декември е, от Екофин ще има именно така призив за преразглеждане на този въпрос за ефективното минимално облагане на, на на е, фирмите, но се боя, че едва ли ще стигнат съгласие поради е, разнобоя в е, мненията. Комисията обаче ще е, излезе с препоръки. По Кумекс аз е, действах, действах на европейско равнище за промяна – тогава, когато звучи този скандал, мисля, че две е, така съществени е, промени бяха направени. Е, е, едно от които е, е административната е, е, реформа и директивата за административно сътрудничество, която предполага автоматичен обмен на, на информация страна по страна върху съответното влагане на многонационални фирми и как се поделя данъка между националните е, данъчни служби. Както и въпроса за е, декларация, данъчна декларация, която да помага да се избегнат е, такива данъчни измами от многонационалните фирми. Но ще е трудно. Сега говорим за мерки, е, които са от е, скоро е, постигнате напредък, но не, не може да се спре до тук. Трябва да се мисли за допълнителни стъпки, допълнително подобряване административното сътрудничество е, е, върху облагане, данъчно облагане на предприятията, корпоративното данъчно облагане. Е, благодаря, господин председател. Добър ден, господин комисар. ДДС и евентуални контрамерки. Това е първият ми въпрос. Ние положихме много усилия, за да предприемем някакви мерки срещу измамите с ДДС и най-вече сделките. Какво е вашето мнение за възможността да постигнем някакво техни... решение на техническо равнище? Е, и продължавате ли да е, мислите по този въпрос? От една страна могат да се разделят е, плащанията. От части плащанията отиват към банката и към получателя на плащането. Действия в реално време на второ място. И на трето място, е, експертна група би могла да е, помисли именно по тези въпроси за и да предложи нещо, е, което би могло да реши проблема. Едва ли има нещо екзотично в това предложение. И на второ място, корпоративната обща данъчна основа Естествено, ние имаме такива разпоредби вече в действаща директива но доколко ефективно е изпълнението и какви са резултатите във връзка с данъчните измами. Комисията вярва, че че би трябвало да се намери системен отговор на данъчните измами е, в трансграничен порядък, е, е, които са, са в размер на 50 милиарда. Това означава да обхванем трансграничните операции, които не бива да се разглеждат единствено на национално равнище, като национални операции. Добре ние виждаме, че няма достатъчно напредък. Аз съм убеден, че ние се нуждаем от един е, определен, окончателен е, режим за ДДС. Е, твърде дълго продължаваме с тези временни мерки и временния режим. Така че е, мога само да насърча държавите членки да направят е, стъпка напред в това отношение. обратното налагане, така да се каже, е, на е, данъци е също част от това решение. И а, е, прилагането към момента. Все още не сме направили оценка на изпълнението, но мерките, за които вие говорите, са много актуални. Благодаря ви. Временният е, режим е, ми напомня за временното нахлуване на съветската армия в моята страна. Да чуем следващия оратор. Ели Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че пак сте сред нас. През последните години поредицата от скандали показват, че в тази луда фискална конкуренция между държавите членки губим всички, губят всички държави членки, печелят само нези, които успяват да платят нулеви данъчни ставки. Искам малко повече яснота. Докъде сме стигнали в общата консолидирана данъчна основа на корпоративните данъци. Докъде е стигнало приемането на тази важна мярка, но също така и докладите по страни. Целта е да се преборим с системите за укриване на данъци. На мен ми се струва, че комисията започна работа и по въздействие, оценката на въздействието на данъчните мерки върху развиващите се страни, които страдат в по-голяма степен от неплащането на данъци от страна на големите предприятия предприятия. Мисля, че това е а, област, в която гражданите а, очакват отговор, очакват а, и те си задават и въпроса за какво служи Европейския съюз. Това е тема, е, по която всички, от която всички губим, ако не решим въпроса. Е, тук става, нещата опират до обществен морал, е, прозрачност и е, всъщност това е предизвикателство за всяка държава членка. Е, ние е, е, така доста направихме в Европа през последните години, е, но опитите да се реши проблема са е, изолирани а е, е, натиска от общественото мнение е силен. Е, втората тема, която засегнахте за общата консолидирана корпоративна база, данъчна основа. Това е облагането на предприятията в Европа. Нашите предположения в това отношение ще допринесат също времено за борба срещу фискалните измами. Това обаче е в полето на държавите членки. Няма да свършим работа по този въпрос до края на този мандат, но все пак е, е, моята амбиция е да е, оставя така едно доста завършено досие е, на моя приемник, след като той доста бързо да може да продължи работата по него. Важен елемент е консолидацията. не забравяйте трите цета в данъчната основа Комисията е, търси прозрачност е, и наистина е, някои многонационални дружества ето и от тук и такава желание за прозрачност, някои считат, че не трябва да прилагат фискална данъчна стратегия, и че е, е, трябва да прикриват, е, да маскират своята данъчна стратегия. Е, това би ги е, отслабило. Но е, в дирекцията за прозрачност е, във всички случаи не предполага противопоставяне принципа на прозрачност на принципа на конкурентност, конкурентоспособност. способност. Това е, е едно предложение, което е, подлежи и в момента се дискутира в Европейския парламент. Е, и всъщност във ваши ръце е също така да оказвате натиск върху държавите членки да приемат тази база. Да, ние се борим срещу данъчните измами, срещу престъпните действия. В това отношение приветстваме тези е, усилия. Но струва ми се, че направихте грешки във връзка с цифровизацията и цифровите дейности. Има институт в Манхайм, който се занимава именно с тези въпроси е, и който стигна до заключение след е, съответните изследвания, че е, цифровите кампании плащат близо 10% от дължимите данъци. Става дума за едно изследване, което се базира на симулация, но трябва да се има предвид, че има така, сериозни подозрения за това, че всъщност комисията не публикува верни данни и така набеждава сферата и сектора на цифровите услуги в неплащане на данъци. Аз смятам, че ние трябва да следваме принципа, за който пледираме вече от десетилетия и повече. Именно данъчното време да се плаща там, където се произвежда или извършва услугата. Доколкото ми е известно, цифровите вид услуги и предприятията, които работят в тази сфера, очевидно няма да приемат толкова лесно едно много високо данъчно облагане в този случай, което е неправомерно и ще трябва да реагират по някакъв начин. Би трябвало да се имат предвид съвсем точните данни, които институтът в Манхайм, за който споменах, ползва в своите изследвания. Има и друга асоциация, която се занимава именно с пазарни изследвания. И всички те е, цитират съвсем други данни, които говорят нещо съвсем различно за сектора на цифровите услуги. Пледирам за това е, да се опрете на по-точни е, цифри в изследванията си. Да, цифрите могат да варират, могат да се различават. Моята колега, която отговаря за ресора конкурентно способност, също е правила изказвания в това отношение. Не става дума за е, високо данъчно е, бреме за е, компаниите в цифровия сектор. Не, напротив, госпожа Вестагер спомена, че средният процент на данъчно облагане всъщност е дори под 1%, 0,5%, понякога 0,3% и се опря на съвсем точни цифрови данни. Държавите членки е, би трябвало да отговарят за облагането на печалбата на място. Е, е, ще видим как ще се развият нещата следващата седмица и какви ще бъдат заключенията на Екофин. Но трябва да си даваме сметка за риска, че ако няма общо европейски подход, ще трябва да има национален подход – и това едва ли ще бъде от полза за бизнеса на европейско равнище. И а, още нещо. А, а, преди а, а, 6 месеца бях в Вашингтон, а, преди около няколко седмици отново. А, има проблеми, естествено, с а, а, ОИСР и е, предлаганите е, стандарти, изследванията на, е, и анализите на ОИСР. Две предложения лежат на масата. Всъщност не само едно в ОИСР. Ще бъде много трудно, естествено, да се водят преговори и да се споразумеем, но Аз никога не съм казвал, че става дума за предложение на ГАФА, а, а, а става дума за предложение, което в крайна сметка е, е, е продиктувано от интересите на предприятията. Много от предприятията и 15 от тях от Европейския съюз са участвали в изработването на това предложение. 50 предприятия, извинявайте, не 15, 50 може би са включени именно в, общо в изследването половината са от САЩ, една трета приблизително са европейски, останалите от други страни в света. Но не САЩ е, диктува е, стандартите, които ще се приемат е, в рамките на ОИСР. Тези неща са обсъждани многократно с нашите американски приятели на срещите, които провеждаме. И аз разговарям с високопоставени представители на финансовия департамент така че бъдете сигурни, че консултациите се водят в интерес на всички. Свен Гиглот. Благодаря. Първо, бих искал да повторя че съм ви много благодарен, господин комисар, за всичко, което постигнахте. В никоя друга сфера на законодателството на Европейския съюз не е постигнат толкова голям напредък през последните пет години, както в по отношение на борбата срещу прането на пари и в данъчната сфера. На вас и на госпожа Юрова дължим всъщност цялото законодателство срещу прането на пари. Е, но все още не сме е, доволни. Е, вчера чухме нещо много шокиращо. Струва ми се, че Става дума за, отново за така, политически настроения и предпочитания във връзка с ек, Кум, Кум и Екс, Журналистите е, говорят за европейски скандал, говорят е, за множество трансгранични е, дейности и операции и очевидно този скандал е поредното доказателство за това, че ние се нуждаем от общо европейска финансова полиция и много повече активност на европейско равнище. Вие обаче не направихте коментар, господин комисар. Тук що предпазливо, внимателно подбрахте думите си в тази връзка. И аз сега ще ви попитам направо. Смятате ли да предприемете твърди действия срещу кум Екси и кум кум? финансовите е, е, органи на Европейския е, съюз ще се позоват ли на член 22.4 за разследване на този скандал и предприемане на подходящи мерки, внасене на съответното подходящо законодателно предложение. Аз мятам, че комисията би трябвало да даде един съвсем ясен и твърд отговор още преди изборите. Благодаря за поздравленията. В края на мандата може да се каже, че е начален момент. Аз помня подкрепата, която изразихте за мен в по време на изслушването в началото на този мандат. Искам да се реванширам. Нашата работа е екипна. Аз се задействах, защото правилата в Европа се променят и вие отбелязахте, че директивата за административно сътрудничество е подсилена, защото сега имаме автоматичен обмен на информация и са включени, включени допълнителни а, елементи, насочени срещу криването на данъци. Някои държави членки трябваше да наложат мерки в областта на данъчното облагане. Комисията на следи отблизо сътрудничеството в областта на данъчното облагане. За нас това е приоритет. Освен автоматичния обмен на информация, който се разшири, държавите членки трябва да обменят спонтанно информация за случаите, в които смятат, че има опасност от загуба на данъци за друга държава членка редовно предоставят статистически данни на моите служби за административното сътрудничество. Когато приключи този анализ, първото три месечи на 2019 година бихме могли да правим предложение за бъдеще, ако преценим, че е необходимо. Що се отнася до банките? Аз не мога да отговарям вместо банковите власти. Е, но има дълъг скандал от е, данъчни скандали. Те са свързани с сълчността на някои субекти, с е, отговорността на някои консултанти, празнотите в законодателството, недостатъчното административно сътрудничество. В момента ние правим оценка на административното сътрудничество и новите правила ще се създават стъпка по стъпка. Мога да кажа две неща. Първото, ние следим отблизо заключенията на вашата анкета и второ, с оглед на мащабите на скандала, може да се окаже, че има нужда от задълбочена анкета което ще предполага допълнителни усилия от наша страна. От името на СБТ Пьер Никола Педичини. Благодаря, господин председател, господин комисар. Аз искам да се върна на данъчните обежища в Европейския съюз. Е, вие казахте вече в началото, но го напомних, но беше напомнено и в оценката. Белгия, Кипър, Унгария, Ирландия, Люксембург, Малта и Нидерландия използват инструменти за агресивно данъчно планиране. И благодарение на тези инструменти, тези хитри страни разрушават вътрешния пазар. Първо, защото лишават други страни от приходи. От друга страна, това е не, е, нелоялна е, конкуренция. Вие казахте, че не възнамерявате да сочите с пръстраните, но всъщност това е реалност. От една страна тези страни а, е, извличат изгода, защото не ги санкционират а всъщност биват наказвани страните, които спазват стрикно правилата и едва сега започват да се поставят, поставят на дискусия въпроси, които са предмет на консенсус. Много граждани се е, питат какво се прави, не какво ще се направи, за да се премахне тази дълбока несправедливост, за да има справедливо данъчно облагане и до какъв етап са стигнали конкретните действия? Спорен въпрос. И други организации, НПО, са разработили документи, за данъчните обежища, в които са изредени различни страни в една политическа рамка, и ние сме в политическа рамка, ние трябва да използваме а, стрикни, то, прецизни дефиниции. Какво е данъчно убежище? Нашия подход е той е уточнен в... То, то, тази дефиниция намира списък в черния списък. Тук има два критерия. Първият е дали страните приемат или не правилата за БЕПС и дали практикуват автоматичен обмен на информация. Ако прилагаме тези дефиниции, имаш, има 66 страни в сивия списък, 5 страни в черния списък, което не е малко. Вътре няма страни от Европейския съюз. В списъка с, за фискалните убежища. И с оглед на прецизната дефиниция няма страни от Европейския съюз. Аз си давам сметка, че има практики, които не са приемливи. Ние обърнахме нещата и по време на европейския семестър ние оказахме приятелски натиск върху някои страни, е, на които казваме, че е, водят е, практики, които насърчават агресивното фискално планиране. Тези страни бяха посочени това не бяха най-приятните ми срещи на Екофин. Трябваше да проявя доста, голяма, доста голямо спокойствие. Да, разбира се, тази става дума за Нидерландия, но и други. Този подход не беше безсмислен, защото а, даде резултати и европейския семестър за първи път по мое предложение беше въведена частта данъчно облагане и сега данъчните администрации и другите заинтересовани лица бяха включени и сега се прави общ анализ на въпросите и на тази основа можем да предприемем действия за промяна на, на практиката. Господин Бургезио, СДП. Е, е, не, ЕНС. Господин комисар, в вашите отговор много предпазливо споменавате основните действащи лица в Комекс. Бяхте пределно общ. Но според мен не не споменахте, може би преднамерено, това, че основните действащите лица са най-големите европейски банки, най-големите световни банки. Резултатите от разследванията на германската магистратура и работата на е, е, разследващите журналисти както чухме вчера в тази зала, скандалът също скандала не се предприемат мерки. Даваме си сметка за огромния мащаб на скандала и за щетите, които са претърпели големи страни, но и страни като Италия която е пропуснала милиарда. Експертите ни казаха, че в страни като Италия скандалът продължава. Искам да ви попитам дали не смятате, че има слабост. Когато скандалът се е разразил, вие сте бил министър. А, вие не чухте не беше издигнат ясен глас. Нарушават се правила, които винаги са съществували от Франция, от Испания. А, не се публикуват най-деликатните въпроси. Вие сте много резервиран, когато се говори е, за отговорността на могъщите. А от друга страна, свободно критикувате страни като Италия. Ваше задължение е като комисар е да защитавате и спестителите в държавите членки. Е, не бива да се насочвате само срещу правителства, които са решили да променят политиката си. Един статист политик е в Италия, който е и политик, казва, че правилата се прилагат за враговете, а се тълкуват за, значи, за приятелите правилата се тълкуват, а за враговете се прилагат. Е, аз мисля, че вие имате предвид не само данъчни въпроси. Едно уточнение. Е, никога не съм обиждал а, е, своите а, италиански приятели. Когато говори за правила, не можем да режем ябълката на две. Господин е, Бургезио. Не се притеснявайте, те са чудесни а, е, търговци. А, е, аз, не, аз съм защъпник на търговията, само че когато говорим за правила, тук няма търговия. По скандала Кумекс е, нека да се върна на това, което казах на Свен от Европейската комисия не разполага с цялата информация и няма възможност да я получи. Ето защо ще продължим да работим с НПО, с е, медиите, с вашите заключения и го казвам е, много точно. Ако има нужда от промени или корекции в сътрудничеството, ако има нужда от разследвания, ще го направим. А, с страната, в която бях министър, не, е, не носи най-голяма вина а, в областта на а, обмена на информация. Според медиите става дума за друга страна. Мисля, че и доброто взаимодействие между парламента и комисията ще ни даде възможност да бъдем по-ефективни. Искаме да ви кажем, че ви слушаме. Слушаме се във вас. Никога не сме прилагали идеологически подход. Винаги сме били конструктивни. Вие казахте самото начало, няма добри и лоши. Комисията не е сама, тя работи в една екосистема и от името на правилата. Аз винаги съм бил човекът, който е защитавал гъвкавостта в комисията, но когато има 10 министри на финансите от еврозоната в залата, те се борят за правилата. Аз винаги съм бил много гъв, винаги съм готов да разговарям, да се вслушвам. Това е, е реалност, но в рамките на правилата. Не можем да използваме правилата по най-интелигентен, по-гъвкав начин. Не можем да ги пренебрегваме. Аз лично като комисар не мога да пренебрегвам правилата. Моя задача е да ги прилагам. От ТНП Хосе Асио Салафранка. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за вашата готовност да се срещате с нас и да подпомогнете нашата работа. Въпросът ми се отнася до международното сътрудничество. Говорих с господин Ангел Гория миналата седмица, човек, когато вие познавате и ще ви попитам сега как работите с тази организация. 20 е, заседания вече е, е имало е, последно в Буенос Айрес. Поздравявам ви, господин комисар. Зная, че сте много добре информиран за работата на нашия парламент. Тук ще говорихме за доклада за компонентите и Една от задачите във връзка с изработването на този доклад бе изготвянето на концепция за по-нататъчни действия. Комисията разглежда и въпросите, свързани с двустранните споразумения за данъчно облагане с трети страни. Можем ли да хармонизираме най-сетни нещата в данъчната сфера? И освен това, споразуменията за свободна търговия с Канада, Япония, Мексико. Сега вече е, водим преговори с Нова Зеландия, Австралия. Какво мислите, е, вие ще допринесат ли тези споразумения за една добра а, данъчна политика? Може би ще има и някаква клауза за двустранно спазване на а, данъчните. А... Да, винаги задавате много точни въпроси, госпожа, господин депутат. А, Е, от, е, както е, от Г2 насам и ОИСР, от първата конференция генерален директор на ОИСР, ние поддържаме непрекъсната връзка с тях. Ще ви дам три примера. БЕПС, е, борбата с е, е, данъчната измама и облагането на цифрово съдържание. Ние винаги сме в рамките на ОИСР, на това, което предписва ОИСР, но в някои отношения отиваме и малко по-напред и по-далеч от това, което те разписват и предлагат. Е, двете е, директиви АТАТ за борба с е, укриване на данъци и такс плюс това бяха първите, които бяха приети като така под по препоръка на ОИСР и в това отношение в цифровата сфера ние сме международен лидер. Е, препоръките за двустранните договори, е, въпросът ви за тях. Да, правим го, е, например, за цифровото присъствие. Нещо, една тема, по която така имам, около която имам много интерес в но това е, е, обикновено въпрос на държавите членки при е, подписване на двустранни договори. Е, вие знаете какво каза председателя Юнкер, че е, протекционизма не е, не е, е решение на проблемите и е, ние. Е, но е, наистина е, доброто данъчно управление е, е елемент от всичките ни така моделни проекти за договори, които, по които работим и договаряме. Вече е, ще видим как ще се развият нещата с е, Обединеното кралство, какъв е, вид договор ще подпишем с тях, но във всички случаи принципа за доброто данъчно, добрата данъчна администрация ще бъде част от от договора с тях. Ние сме наистина проактивен партньор в това отношение и ще останем такива. Последния въпрос. Последен оратор. Е, е, благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук. Е, междувременно вече забелязваме съществени промени и вие очевидно допринесохте много за тези значими промени промени през последните пет години, като че ли е, се извърши много повече, отколкото в предходни е, периоди е, по отношение на данъчната политика в международен план. Но а, ние вече сме започнали а, и сега се намираме във фазата след началото. А, обсъждахме въпроси. А, които са свързани с тази тема и в началото на нашето заседание. Данните, е, които са основа на добър анализ, това очевидно е проблем за комисията. Е, е, Също времено TST и разнообразието в това отношение, като че ли все още няма достатъчно информация и данни. Нещата са, така да се каже, в зоната на мрака и на здрача, но на европейско равнище – е, как ще се събират данните? Как ще се е, е, анализират, е, така че на тях да се, на надежни данни да се опира данъчната политика на Европейския съюз? Струва ми се, че това ще бъде една много важна задача и за вашия наследник при следващия състав на комисията. Е, а също и в рамките на съвета по фискални въпроси. Идеята за черните списъци не е, е, съдействащите юрисдикции, данъчни юрисдикции в момента е, като че ли това са само трети страни и не са включени данъчните обежища, които съществуват в рамките на Европейския съюз. Аз мисля, че държавите членки би трябвало да имат предвид негативното въздействие на тяхното поведение в определени територии. Благодаря, господин Танк. Благодаря ви за а, огромната работа. А, а, и за това, че признавате нашия принос във връзка с налагането на концепцията за общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Това при всички положения ще допринесе за едно по-добро развитие на всички държави. А, а инак аз съм съгласен с вас. Имаме проблеми с данните и това не е, е поради това, че не, няма събрани данни, но е, въпросът е, е анализа, обработването, надежността на данните. Да, естествено, анализът е една много съществена част, върху която ние трябва да се опрем очертавайки по-нататъчни действия. Така че обективните, точните данни е, са е, е, от друга страна основа за качествения анализ. И така. вие казвате, е, че в черния списък има само пет е, страни. Това не е точно така. Е, излиза, че останалите, така да се каже, са отличниците и всичко е наред при тях. Не. ако погледнете моя дневен ред и моята програма, която се публикува, и срещите ми с министри от различни страни, ще видите, че става дума за много повече страни, които рискуват да влязат в, ако не в черния, поне в сивия списък на отклоняващите се от правилата и несъдействащите данъчни юрисдикции. В списъка на ОИСР e, е, е е, е още по-кратък. 0 до 1, така да се каже, е бройката на държавите в този списък. Но при всички положения нашата амбиция е държавите от черния списък да преминат в така наречения сив списък. И това е един по-продължителен процес. Ще трябва да видим в крайна сметка какво ще реши в началото на 2019 е, година групата за кодекса за поведение е, по отношение на черния списък е, и ако при проверката някои държави не издържат, така да се каже, те ще влязат в черния списък. Ако не, ще излязат от списъците. Аз вярвам в процеса, който вече се е наложил в нашата работа. Благодаря ви много, господин комисар. Благодаря ви за посещението, за всичко, което ни казахте и споделихте с нас. Виждате, че по време на този легислатурен период е, ние проявяваме много силен интерес към работата на комисията и мисля, че се радваме и на обратния интерес от страна на комисията. Вие е, е, очевидно се ръководите на така и от е, максимата, че някой е твърде голям, за да го оставиш да падне по отношение на някои от, така да се каже, направилите грешки, но и не спазващите правилата, но аз мисля, че е, внимателният подход е, в крайна сметка е подходящ и много се надявам, че е, ще продължим по пътя, по който сте поели и ще постигнем и по-добри резултати. Бих си пожелал и останалите комисари да работят така добре с парламента, както вие. И така, благодаря ви. След една минута продължаваме.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 Well, let us, let us resume the... Е, да започнем е, е, прослушването. Темата е предполагаеми схеми за агресивно данъчно планиране в Европейския съюз. За 21 юни тази година е, представители на Макдоналдс и е, е, Найки бяха в Найки бяха в на нашето изслушване. Днес има представители от Google и Facebook. Ще започнем с госпожа Софи Медалони, която е данъчен директор на групата Керинг Едам Коен, който е ръководител, отговорник за економическата политика в е, Google и Алан Ли, е, управител на данъчната политика, на публичната е, политика във Фейсбук. Ще започнем е, с първи оратор е, и тримата ще имат възможност е, да говорят в рамките на 7 минути най-много. Госпожа Мадалони, имате думата. Благодаря. Господин председател, дами и господа депутати, членове на комисията, благодаря за поканата към група Керинг да участва в, е, и да се изкаже пред тази комисия. Казвам се Софима Далони, аз съм данъчен директор на групата. Ще започна с е, е, представане на групата ни. Керинг е една група в световен мащаб, Делукс. Тя започна в областта на модата, бельото е, и аксесуарите, е, е, като включва гореспоменатите фирми. В 2017 Керин групата имаше оборот от 15 милиарда евро от създаването си през 1973 е, е, е, тя работи с 60 хиляди, има 16 хиляди работещи в Европа и 30 в света. Е, тя се превърна една група на е, фирми, които произвеждат луксозни стоки, предават е, луксозни стоки. Това определя и нейната логика на действие. Работим с сериозни материали и от 2000 и от 1990 е, година. Тя включва е, работи за Прентал, Редут, е, Конфорама и така нататък. Гучи, НВ в Сане Нидерландия през 1999 списъка на фирмите, които участват, се допълни с още е, имена на фирми е, в, е, като, като Ив Сен Лоран, Ив Сен Лоран Боте, Серджио Роси, Бошрон, Ботега Венета, Баленсиага и група Гучи. От 2005, е, започнахме да предлагаме стоки е, в Франция и в Европа. От 2011 ППР е, се превърна в е, акционер на Гучи, 100% е, акционер на Гучи. От 2013 групата промени името си в Кери. Това е първият външен така, сигнал за нейното трансформация. Това тя добави допълнителни дейности, стоки делукс и спортни артикули. От 2018 е, групата е, води е, преговори с Стела Макарти, с Кристоф, Кристоф е, Кейн за е, евентуално сътрудничество. Ще се трансформира е, допълнително тъй като люкс, луксозните стоки са под 20% от оборота на групата. Това е стратегическа промяна. Тя успя благодарение на подкрепата на ефективна оперативна подкрепа, която получи. Керинг за раз, мисли по какъв начин да адаптира допълнително своя модел на дейност за да бъде по-гъвкава и да отговаря на искането на нуждите на пазара. Тя включва нови, нови е, методи на е, потребление и е, отка, отговаря на изискванията, се опитва да отговаря на изискванията на е, клиентите. Модернизацията и започна през първото 6 месече на 17-та година, като съответно се отрази на нейната логистика и това е, е промяна в модела на работа до тогава. Това доведе до е, един е, проект на, за трансформация, който е, бе официално възприят през октомври 17 година. Нова организация бе въведена благодарение на това, че матуритета на нашия портфел продиктува необходимостта от такава промяна. Сега вече е, всяка отделна марка е, поема своята отговорност и е, взема своите решения. Това е почива върху оперативни нужди, а не върху данъчни съображения. Керинг е, като всичките си проекти е, се съобразява с международното е, норми и фискални норми, както и националните държавите, които участват в групата от две години въведахме нова данъчна организация в финансовата ни дирекция следната, е, което следва следното. Консолидация на, е, в, в е, рамките на групата, следване на изискванията и съответните регламенти за облагане по мястото на предлаганата услуга и производство и прозрачност работата на групата ни, съответно предоставяне на необходимата данъчна информация. Данъчният екип е, полага усилия да изпълнява е, задачата, която е, му е поставена. нашата група работата изключва абсолютно агресивно данъчно планиране. Сега ще ви представя начина по който се опитваме да се включим в работата по БЕПС. Проекта БЕПС има за амбиция да хармонизира и организира е, пряко на, на облагане в рамките на всяка е, данъчна администрация целта е, е да не се е, намали същевременно данъчната конкуренция. Е, Групата Керинг е, действа по БЕПС е, е, и принципите на БЕПС са интегрирани в законодателните в законодателните актовете, по които работи групата. Е, вноските и е, хонорарите, които се прилагат в, е, е, в е, съответно в групата, е, отговарят на е, съответните изисквания по БЕПС. Из, изискванията на, и е, така взискателността на, е, фиска, на данъчната дирекция е, води е, до е, една много прецизна работа с е, данъчната документация. Документацията се организира е, във всяка отделна, е, всеки отделен субект. Това е с цел да се избегнат злоупотреби и е, избягване на данъци. обикновено е, е, се е, стремим да спазваме принципа за постоянно а, установяване, ние използваме разширеното понятие за постоянно установяване за да целите на електронната търговия. Въпросът, а, дефиницията на постоянно установяване е, отговарят на, на новата дефиниция. Групата Керинг не се ползва, не използва инструменти, нито хибридни такива, Извинявам се, че може би твърде дълго говорих, но се надявам да дадам, да съм създала повод за е, е, размисъл и дискусия. Благодаря следващия оратор е, Адам Коен. Благодаря, господин председател, е, уважаеми членове на комисията. Благодаря за поканата. Аз е, работя в Google по, економически, въпроси на економическата политика в Близкия изток и Африка. Отговарям за данъчна политика. От 6 години съм участвала в редица дискусии с ОИСР, Европейската комисия, национални правителства и различни е, групи производители. Работил съм и с тази комисия в едно изслушване през март 16 година. Е, темата е повод за дебати в е, САЩ и други региони. Е, това е тема на се, дълбоки проучвания. Много е, правителства в държави членки на ЕС сега мислят да въведат редица промени, стратегически промени. Google отдавна настоява за една е, по-простичка и по-последователна международна да, система на данъчно облагане. Е, международната данъчна реформа обаче би успяла, ако фирмите имат ясни правила на работа и ако има приемственост и взаимосвързаност между отделните е, данъчни администрации. Е, е, за сега е, е, ние действаме чрез частични правни промени и такава не са, не са такива не последователни, такова не цялостно законодателство пречи на, за постигане целта ни. Много трудно е да се формулира една данъчна политика. Ние е, от е, години работим, за да има равнопоставено облагане на е, фирми от трети страни. Принципа за това да се облагат на мястото на, на а, производство а, е водещ за нас че около 86% от е, данъците на фирмата ни е, се плащат, е, се дължат в САЩ, където започва нашата, нашия бизнес. Останалото е в близо 50 сривствата, където имаме клонове. Е, това разпределение на е, данъците не е, е характерно само за Google, то е отражение на глобалната економика. Би трябвало да има разпределение между държавите членки. Американската економика плащат повече от фирмите си в САЩ, британските и други в съответните си държави. Google има екип от 8000 и за да сравним само мащабите, близо 40 000 инженери имаме в САЩ, е, които е, проектират е, нашите продукти и услуги е, в е, сравнени с 3000 е, такива в ЕС. Дали корпоративният данъчен данък трябва да бъде е, определен по различен начин, включително е, е, е за страните, където се произвеждат или потребяват съответните стоки. Това решават съответните правителства, но това трябва да почива на широк международен консенсус, така че гражданите да имат доверие в глобалната данъчна система. Благодаря. Сега думата давам на Фейсбук. Добър ден, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря за тази възможност да представям Фейсбук. Аз отговарям за глобалната данъчна политика на Фейсбук. Дойдох в Брюксел от уважение към важната дейност на вашата комисия и да ви представя най-добрата информация. Днес ще представя бизнес модела на Фейсбук, участието и приноса към глобалната економика и данъчната ни политика. Ще започна с преглед на бизнес модела. На, ние създаваме много различно опит. 375 милиона използват нашите продукти, 95% от приходите ни са от реклами. Разговорите за Данъците обикновено са свързани с, с приходите, но аз ще се спра по-скоро на инвестициите. Фейсбук е екосистема. Продуктите на инженерите дават възможност на хората да се свързват с стари приятели, да споделят и да взаимодействат с други организации. Рекламата е само една част от нашата дейност. Осигуряваме услуги за 2,6 милиарда души. Инвестициите са от особено значение. Миналата година реализирахме 5, направихме 5,9 милиарда инвестиции, центрове за данни, сървъри и друга инфраструктура – Капиталовите инвестиции тази година са повече от миналата година и възлизат на 8,4 милиарда. Е, ние не можем да предоставяме на клиентите си високо качество на услугите без е, изследователска дейност и е, новаторство. Новаторството осигурява на потребителите нови услуги, фирмите използват Фейсбук, за да стигнат до нови клиенти. Фейсбук инвестира в Европа сериозни суми, освен 70-те служби в Европейския съюз. Ние работим, при нас работят 8000 души, има, инвестирали сме в изследователски центрови. 18 милиона МСП могат да стигат до нови пазари благодарение на Фейсбук. Към данъчната политика ние подкрепяме данъчна политика, която е лесна за администрирана и осигурява стимул. Следим международните дебати за данъчното облагане ние се присъединихме към група фирми, които говориха пред вашата комисия, пред вашия параметр 2015 година. От първоначалния доклад на ОИСР през 2014 година в данъчната политика настъпиха сериозни проблеми, настъпиха сериозни промени. Редица страни промениха националните си закони, в това число и САЩ. Тя се доближава до Европа. САЩ прие редица препоръки за БЕПС, както и минимални данъци. Миналата година обявихме, ще работим според местно законодателство. Миналата година политиците искат да осигурят видимостта на приходите. Ние поехме сами инициативата за това съобщение и да покажем, че държим на делата. Както виждате, след последната ни среща с вашата комисия, са настъпили сериозни промени. Данъчната политика трябва да е лесна за администриране да и досигурява стимули за фирмите, особено в ерата на цифровизацията. Благодаря за тази възможност да разговарям с вас. Благодаря ви и очаквам да чуя вашите въпроси. Ще има по 5 минути за въпрос и отговор. Един, една минута за въпрос и останалото време а, за отговор. Господин Нидермайер, благодаря. Няма да е лесно за 60 секунди. Говорихте за желанието на бизнеса за прости, стабилни, прозрачни данъчни системи предполагам, че трябва да бъдат устойчиви и справедливи до някъде. Първият ми въпрос, знаете ли, че ОИСР работи в рамките на цифровото постоянно установяване за Google и Facebook. Как според, според вас справедливо ли е да се отнесат и приходите и разходите към цифровото постоянно установяване. Освен това да приемем, че приятелите рекламират във Фейсбук. Ако е в Чешката република, печалбите, които ще се реализират, как да се разпределят между различните страни и как се разпределят сега? Кой от вас ще започне? Благодаря за въпроса. Наша, нашата фирма иска проста, ясна и лесна за администриране данъчна система за, дан... за корпоративно данъчно облагане. При сегашната система повечето от корпоративните корпоративните печалби са в местния пазар. Същото въжи и за европейските фирми. Повечето от печалбите на европейските фирми е в Европа. При нас 86% от данъците се плащат в САЩ, 14% в останалата част на света. Ако искаме да има преразпределение, Е, това трябва да стане на многостранна основа. Правителствата трябва да се споразумеят къде да се разпределят печалбите. Методологията се основава на функциите и рисковете е, за субектите. При нас това е в САЩ. Една голяма част от тях е, са в САЩ за чешкия рекламодател. Повечето са в Ирландия. Повечето от рекламодателите е, разчитат на ключови думи при търсенето, да използват технология, която се създава в, която се разработва в Калифорния. Както казах, в САЩ работят 40 000 инженери и около 3 000 доста по-слабо присъствие в е, Европа. Подобен е, ще бъде и мой отговор печалбите се разпределят в зависимост от активите и рисковете. Тези правила се променят и това е част от дискусията, която водим в ОИСР, в Европейския съюз и в САЩ. Става дума за един по-широк въпрос за разпределение на печалбата. Затова ние смятаме, че трябва да има взаимодействие с участието на всички а, заинтересовани лица. От ЯПКО е, Форд от Силистите и Демократите, благодаря ви за присъствието. Моят е, въпрос е към е, Google и Facebook. Вие представлявате е, едни от най-богатите и печеливши компании. Вие реализирате печалби в Европа от европейските граждани, не като на искате такси от тях, а като продавате лична информация и реклами. Добре го правите. Фейсбук е, има е, богатство на превишаващо БВП на моята страна Дания. Миналата година Фейсбук постигна рекордни продажби от 1,5 милиарда. Платихте 500 милиона административни разходи, както ги наричате, как е възможно административните ви разходи да превишават с 20, 27 пъти данъците, които плащате? Google същото. Миналата година сте платили 55 милиона данъци върху 6,5 милиарда продажби в Обединеното кралство. Как е възможно това? И как смятате, че ще се променят тези цифри в бъдеще? Давате ли своя принос към страните, в които работите, не чрез благотворителност, а като, а като не, за, не плащате символични данъци в страните, в които работите, от които печелите? Миналата, миналата година платихме 4,6 милиарда данъци в цял свят – Възникват въпроси за активи, за трансфери. Ние спазваме правилата, работим с ОИСР, за да могат правилата да осигуряват сигурност за бизнеса. Нека да поясня нещо, което казахте. ние сме готови да разговаряме за справедливото разпределение на печалби. По-голямата част от нашите служители в Калифорния, там се разработват а, и създават а, продуктите. От наша гледна точка, миналата година Google плати 14,5 милиарда долара. Разпределението на тези данъци е предимно в САЩ. Системата в момента разпределя данъците предимно в там, където продуктите се разработват, а не където се потребяват. Това е легитимно, но това, трябвало, това трябва да бъде а, при а, взаимодействие с правителствата. Ако едно правителство иска основата да е потреблението, другото място на разработване, ще възникне конфликт. Допълнителен въпрос. А, значи, ако говорим само за потреблението, това е важно и за потребителите, не само за вашите бизнеси. Това е също важно съображение. Второ, попитах Фейсбук за 500 милиона евро административни разходи в Обединеното кралство. Това е 7 пъти данъците, които Фейсбук е платил. Бихте ли казали какви са вашите разходи? Да, това са разходите за продажби, е, управление на е, офиси, административни разходи. Е, това са. Тоест, това не те не, не, не генерират печалба. Не, напротив, генерират печалба и затова плащаме данък върху тях. Това е възвръщаемостта от в крайна сметка страните трябва да се обединят и да решат как да разпределяме тези печалби. С удоволствие бихме участвали в такъв разговор. Както казах преди, 4,5 милиарда в корпоративен данък плащахме. Сега има промяна в това отношение и ние с удоволствие бихме участвали в разговор по въпроса. Колкото до принципите около създаване на стойност, ние не използваме данни по начина, по който вие ги описахте. По принцип, услугите се разработват и е, създават в е, САЩ и е, това означава, че повече печалба се е, отделя е, за тези производства в тези дейности в САЩ. В разли... нашите клони в различни страни, например Дания, се ползват от редовен процент възвръщаемост, дори е, да имаме е, слаби години, е, тези дъщерни фирми биват заплащ, заплатени възоснова на, на базата на печалбата, докато риска при загуби се поема от американските дъщ, майка, фирма майка. Значи, е, е, с е, ползването на вашия продукт се създава също и, и е, стойност, да? потребителните да, потребителските данни са полезни, за да определим как да насочваме рекламата. Но, например, нашите е, алгоритми за търсене, което е най-важната част от бизнеса ни от 20 години насам, бяха разработени в САЩ, използват малък е, комплект данни, за да се разработи алгоритма, алгоритъма. И е, това е, най-важното при е, е резултатите от търсенето са е, получено възоснова на данните в интернет. Това при всякакъв вид потребителска дейност ние отчитаме търсенето е една услуга и услугата, която е, дали включва съответната, е, при която технологията и знанията са разработени някъде другаде. От НП въпрос. Дарио Русати има думата. Благодаря, господин председател. Поздравявам е, госпожа Мадалони и господин Коен, господин Ли е, е, в рамките на нашето изслушване. Опитваме се да определим адекватната данъчна политика в нашата комисия и доколкото разбирам 86% от данъците или от постъпленията имахте предвид. 86% всъщност са платени в САЩ. И става дума за данъци, платени върху печалбата. Няма многонационална компания, която ще ви назове прякото корелация и съотношение между данъците и реализираната печалба, но имаше такава дискусия през последните години. При всички положения правилата не го изискват. 86% от всички, от цялата печалба. От, не, извинявам се, 86% от всички данъци са платени. От корпоративния данък, уточнява господин Коен, се плаща в САЩ. И останалите се плащат в други страни, следователно. И това означава, че е, Данъците в Европа са много по-малки, отколкото в САЩ, макар че броят на потребителите, на ползвателите на продукти на Google е почти толкова голям, колкото и в САЩ. Защо се получава тази голяма разлика и тя е оправдана ли е според вас? Какви са разходите, които в Европа а, намаляват толкова много печалбата на компанията за Европа в сравнение с данъците платени в САЩ. Аз мисля, че разпространението на а, и разпределението на а, данъците е, е част от работата на всяка многонационална компания. Е, една голяма част от големите компании, които са установени в Германия или на друго място, действат по същия начин. Е, естествено, ние правим една равносметка и анализ на е, функционалността и рисковете и асоциираме и свързваме данъците с дейностите и с анализа на риска. Част от моите колеги поставиха въпроса така, ние разбираме е, нещата последния начин. Стойността се генерира там, където е крайния потребител. Вие всъщност е, е, се ръководите от друг принцип. Защо а, а, смятате, че данъка се плаща там, където се изработва продукта, а не там, където се потребява? А, постъпленията са от потребителите, но ние имаме разходи при изработването на стоиността на продукта. Има ние не говорим в момента за облагане на а, доходи. А, да, а, на практика разпределянето а, става между няколко различни а, дружества в рамките на компанията. Независимо от това, че броят на потребителите в Европа е същия както в САЩ или може би дори по-висок, тук се плащат по-малко данъци. Не, това е в рамките на международната данъчна система нещо съвсем така, обичайно като практика. Разпределението на печалбата се базира на анализа между полза и риск и от гледна точка на данъците, компанията би трябвало да може да подбира начина по който ще действа, дали е, ще изгражда повече инфраструктура, дали ще влага повече е, средства, дали ще има по-големи инвестиции в подготовката на дейността си на друго място. Докато печалбата и е, доколко печеливша една компания се базира на различни бенчмаркове, е, които е, включват и услугите за крайния потребител, но и много други неща подобен въпрос към вас също. Вие казахте, че плащате 4,6 милиарда на данъци при при 21 милиарда и 15 е, е, в е, Обединеното кралство. В САЩ всъщност плащате 0,3 на потребител. В Обединеното кралство плащате много повече е, отколкото е, на е, потребител, отколкото плащате като данък на един потребител в САЩ. Какво е обяснението според вас за това явление? Това е уместен въпрос, да обясним какъв е бизнес модела ни. Нашите клиенти и нашите офиси и е, така нататък по света е, се самоиздържат с е, логото, с е, реклами. Разбирам го, но това, което ме е, е, озадачава е тази голяма разлика е, в облагането на печалбите в САЩ и, и Обединеното кралство. Е, говорите е, е, нали, имате разходи в Обединеното кралство за... Е, те са режийните за управление на, на офисите. Приходите ни идват от реклама. И там, на тази база се определят данъците. Ние не произвеждаме продукт, който стига до, до, част, до клиента. Значи, приходите, които генерираме, са от реклами да е сега Пол Танк от Социалисти демократи, но моля ви да по, говорете по-збито, защото времето тече. Благодаря на представителите на фирмите за това, че са тук. Три въпроса имам. Въпроса за разпределяне на, на печалбите. А, сега е, въпросът е към Google и Facebook. Е, повечето от е, приходите са в Ирландия и за двете ви компании. Сега да не говорим за разпределението в Европа или САЩ имате по-малко от 5 милиар, милиона потребители в Ирландия, имате около 70 милиона в Германия. И въпреки това целият ви, целият ви приход се ощетоводява в Ирландия, а не в Германия или Франция и там не се плаща корпоративен данък е, смятате ли, че това е справедливо, предвид на това, че е, вашия бизнес модел предполага потребители. Без тях не може. Първият въпрос. Да продължа. Втория въпрос е очевиден. Имам известни съмнения по отношение на това, както казвате. Какво ще кажете за цифровия, е, е, за данък върху цифрите услуги? Просто е, така за информация. Имам въпрос към Фейсбук. Има SCC е, е, е, регистриране, е, което е печалби по отношение на данъчните е, постъп, приходи за е, чуждестранни е, фирми. Това отнася ли се до данъчните правила, е, които прилагате? Вие знам, че Фейсбук има е, клонове в Дания, Швеция и Ирландия. А, между впрочем, това са точно страните, които са против а, DST. Данъчни а, правил, а, решения с тези страни и как гледате на това през призмата на, на конкуренцията, проблема за конкуренцията. Мисля, че вие говорите за за това, че е, данъците е, в зависимост от продукта е, могат да се е, качват или спадат. Нямаме специални е, предварителни е, данъчни е, данъчни постановления. Е, Значи нямате данъчни постановления, защото в е, е съответния документ вие говорите, е, че е, за е, данъчни постановления и преференциално третиране, което показва, че имате такива. Ние имаме такива като част от данъчната администрация. Мисля, че това е стандартно уведомяване, стандартно по въпроса за DST. Мисля, че това са основни изменения в данъчния кодекс всяка основна промена, например е, облагане на база е, приход, а не е, печалба, всичко това трябва много добре да е, да е изработено и трябва да бъде прието с консенсус, да се използва консенсусен подход разпределението на приходи в Европа. Смятате ли, че, че честно да се ощетоводяват всички приходи в Ирландия, след като повечето потребители са във Франция или Германия? прихода се генерира от рекламните, рекламодателите, рекламните агенти и ние отчетоводяваме е, нашите приходи там, където е, се генерира прихода на място. Така беше е, насоката от политиците, определящите данъчната политика и ние се съобразяваме с тях. Следващия въпрос от господин Матка. Е, въпрос към Google. Последната годишна данъчна реформа е, е, показва, че двойнат, всъщност дублира ирландската структура с такава в Бермуда. Какво ще кажете по въпроса? От заместник председателя на Google, Хатчинсънс, е, е, е, имаме коментар пред Британския данъчен комитет, че Google няма нито един работещ в, на Бермудските острови. И друг въпрос каква е ползата на Google от е, е, продължаващото използване на тази структура след е, реформата, данъчната реформа в САЩ. Следващия въпрос е за интелектуалната собственост и дали Google не е пренасочило интелектуална собственост от Бермуда към е, Ирландия и е, дали, ако не го е направило, възнамерява да го направи и каква и след 2020 интелектуалната си собственост в каква юрисдикция ще запази. Google. Нашата структура не е променена. Това, което се случи в е, е световната данъчна политика е, че е, е данък е, в САЩ за съкрещение закона за съкрещение на данъците разглежда всички исторически печалби на американските компании е, американските и многонационалните исторически са били облагани глобално, не на териториален принцип, е, като повечето други е, економики. Тази система даде възможност да се отклони, да се раздели от разсрочи облагането на международни печалби. Тази структура, нашата структура отразява уникалната система на данъчното облагане в САЩ и тези е, исторически печалби всъщност е, доведаха до е, увеличаване на дължимите данъци в 10 милиарда, на 10 милиарда долара в САЩ. И в заключение на, нашата е, софтуер всъщност е, е в ръцете на американска компания. Интелектуалната ни собственост е, е в ръцете на е, такава компания, но целта е да се отрази уникалната е, система в Америка, която между впрочем и междувременно е, претърпя основни промени. По отношение на интелектуалната собственост, правилно ли разбирам, че вие нямате регистрирана в Бермуда интелектуална собственост? Не, имаме споразумение за съвместно, за споделяне е, с, е, е, между Google и негови клонове. Възнамерявате да преместите от това от Бермуда до Кайманските острови е, всъщност, е, както казах, е, с резултат приемането на този закон се промени начина на облагане на американските фирми според този закон сега компаниите трябва да същността и структурата на, на, на тяхните производства трябва да, да се съответстват и тази схема постепенно ще бъде, ще отпадне в следващите няколко години и за зелените Макс Андерсън. Да. Благодаря ви. Бих искал да задам въпрос на Керинг Груп вие спомнахте много марки, като и в Сен Лоран, Гучи и други. И също времено има и една друга <clears throat> компания, Luxury Goods, е, луксозни стоки, е, която е с, установена в Швейцария. Тя се занимава с е, пакетиране, с транспорт и продажба в други страни. Съгласно информацията, с която разполагам, е, тази швейцарска компания всъщност плаща само 8% е, данъци в една страна, е, в която всъщност потребителите купуват продукта. Това е много печеливш бизнес. 70% от печалбата на Керинг всъщност се реализират именно от LGI в Швейцария, а пък само 3% от заетите във вашата група работят там. Не става ли дума за някаква форма на агресивно данъчно планиране? И ако не става дума за агресивно данъчно планиране, тогава просто за някаква щастлива случайност при логистиката. Така ли? Нека да погледнем цифрите на вашата уеб страница. Средната възнаграждение за служител във вашата компания е 13 000 евро. Хич не е малко. А 1,5 милиарда, представете си, е, е, е печалбата и възнаграждението за е, работещите в LGI. Огромна разлика. Това означава, че на практика е, печалбата се реализира е, на едно място, в което е, данъците са много ниски или как е, да разбираме нещата? Е, дали не става дума за разпределяне на печалба, за трансфер? Е, госпожа Маделони ще ни отговори. Благодари, ЛЖИ е дружество, създадено преди 20 години. Вътре се обединяват редица дейности, дейности свързани с производство, също така логистика, но и дистрибуция. И тук са съсредоточени всички рискове, свързани с дистрибуция. LGI е дружество с 8500 служители, 850 хиляди служители. Това е безспорна оперативна дейност и с благодарение на него развиваме марките си. Без това дружество и неговите способности няма да можем, не бихме постигнали нашия успех. И не може да се каже, че ЛЖИ е система създадена с цел укриване на данъци. Марките на групата, независимо от това дали реализират печалба или загуба, са дружества, които използват много е, развитото ноу-хау в е, това дружество. Бихте желали отново да вземете думата? Аз не, см... Аз не смятам, че има възможност да се отговори на въпроса в рамките на оставащите 6 секунди. Том Ван де Кенделаре. Благодаря, господин председател. Ще ми позволите ли да задам въпрос на госпожа Мадалони? Вие в разговор с Ройтерс сте говорили за бизнес дейност в Швейцария. Какво точно имате предвид, когато говорите за приемлива бизнес практика? И защо точно Швейцария тогава? Какво прави Швейцария предпочитана страна в този случай? Защото, да кажем, разходите за е, труд там са много ниски или данъците са ниски? И един въпрос към Фейсбук. Вие сте изпратили писмени отговори на някои въпроси е, и тук става дума за е, модели, които сте описали, които действително са чудесни, е, но в някои от страните този модел очевидно не е подходящ. Данъците на практика е, са много ниски е, и вие плащате е, при занижени ставки данъци там, където сте се установили. Така че в крайна сметка не смятате ли, че не би трябвало много по-бързо да започнете да прилагате новите данъчни правила? Госпожа Маделони. Oui, bien sûr. Групата се настани в Швейцария по оперативни причини. Швейцария е в центъра на Европа географското местоположение има стратегическо значение за луксозните марки. Ние произвеждаме стоките си в Франция, Швейцария и Италия. И ЛЖИ беше създадена през 90-та година. Ние създадахме, и това е европейска марка, създадахме тази фирма от географска гледна точка и от гледна точка на сигурността. Стоките са много скъпи, а Швейцария осигурява сигурност, сигурна защита и охрана за тези стоки. Господин Ли. Uh, Нашият на Нашият ангажимент в публичното изявление е, че се прехвърляме в, на местно ниво. Е, ние започваме в Европа и се разширяваме в целия свят. Очакваме този много сложен процес и не искаме да сбъргаме, искаме да спазваме всички изисквания на закона Предполагаме, че това ще отнеме няколко години. Що се отнася до обема на данъците, аз не мога да предвидя колко данъци ще платим. Настъпват промени в различните страни през последните няколко години. В данъчната политика се промени. Мога обаче да кажа, че този модел ще е, доведе до повече риск в пазарните юрисдикции, тъй като ще сключваме договори е, с местните рекламодатели. Допълнителен въпрос имате ли? Да, благодаря. Е, Естествено, че ако цената на продукта на стойността на услугата намалее, ще бъде нещо, което ние ще приветстваме, но това ще намали естествено и данъците. Складираните стоки Казвате вие, госпожо е, Мадалони, в Швейцария се е, подсигуряват най-добре, там има най-сигурна защита. Уверявам ви, че такава защита може да се получи в много други страни, в които всъщност ще плащате по-малко и ще имате и по-низки данъци. I, I can, uh, I, can that Аз мога да ви предоставя тази информация сега Имаме 17 офиса в Европа. Лондон, има в Лондон, Париж, Руен, Италия, Испания. Мога да ви предоставя списъка. Но това е публична информация. Няма никакъв проблем да ви я предоставя. Групата Керинг. Всъщност, сигурността на стоките е от особено значение. Това са наши активи. Дали през 90-те години, искам да ви напомня, че ЛЖИ беше създаден от групата Гучи. Дали през 90-те години е имало страна по-близо до Италия от Швейцария, която да осигури тази сигурност. Няма никакво съмнение, или тогава нямаше съмнение, че Швейцария осигурява тази сигурност. Всички големи къщи, бижутерските къщи също съхраняват стоките си в Швейцария. Не, ние смятаме, че Швейцария е сигурна страна. Всички смятат, Швейцария е сигурна страна за къщите, произвеждащи луксозни стоки. И черпахме списъка с ораторите. Докладчикът Нидер Майер иска ли да каже няколко думи в заключение? Най-напред оценявам присъствието ви тук. Благодаря ви за опита да отговорите на въпросите. Разбирам, че не проявявате ентусиазъм към едностранните промени. Оценявам казаното от Фейсбук за местната дистрибуция. Би трябвало заедно да разработим най-добри решения – е, оценявам е, вашето присъствие тук и се надявам, че този разговор ще продължи и ще успеем да намерим добри решения с различните правителства, защото е, само глобалните решения са добри решения. И аз благодаря на тримата оратори, казва председателя, за присъствието им, за отговорите. Ние ще ги анализираме и ще продължим своята работа по тези въпроси. Благодаря ви за това, че дойдохте. С това днешното ни заседание приключва. Следващото заседание ще бъде на 10 декември в Страсбург и на 24 януари в Брюксел. Благодаря ви. В, 18.30 ще започнем точно с заседанието на координатори.